Рок. А сега, от името на съвета, господин Александър Бонда. Yes, good evening. Uh... Добър вечер. Господин председател, госпожи и господа, по отношение на позицията на съвета за африканския рок. Африканският рок, разбира се, е един регион изпълнен с предизвикателства. Той има сериозно отражение върху Европейския съюз. Отблизо следим развитието в този регион и намерението е да работим все по-тясно в страните в Африканския рок. Парламентът също следи развитието на нещата и вашата делегация миналата година проведе срещи в Еритрея и в Джибути в края на миналата година. И това е много важно. Бих искал да отбележа и предложенията за резолюцията за африканския рок, до известна степен разработена в светлината на това посещение. И за региона, и за европейците е важно все по-голямата ангажираност и от името на съвета бих искал да приветствам предложението на Европейския парламент да започнем работа по тези въпроси. Има няколко източници на напрежение в африканския рок. Ще се спра на тях по-подробно, но предвид на това напрежение той има и отношение към региона. По-конкретно става дума за регионалните връзки и конфликтите. Какви са тези връзки между конфликтите, които в момента проистичат там? Можем да приемем, че една от основните причини за нестабилност в региона е слушащата се в Еритрея, подкрепата за различните фракции, които водят бойни действия Това е отражение и на идеята за възобновяване на мерките за възтържествуване на мира в Судан и между правителствените власти. Не на последно място, конфликтът в Сомалия също поражда една от най-тежките хуманитарни ситуации, пред която е изправен света днес. Увеличаването на случаите на пиратство по бърговете на Сомалия е също друга причина за тези конфликти. Освен това, имаме и съревнованието за природните ресурси, като минералните богатства, изкопаемите и водата. Това увеличава различните племенни връжди в региона освен това, това води до увеличаване на несигурността сред хората и по отношение на продоволствията, което поражда и конфликти и миграция. На лице са и много прояви на взаимозависимост в този регион. Имаме погранични конфликти, между Еритрея и Етиопия, Судан и Етиопия, Джибути и Еритрея. Всички те могат да бъдат считани за източник на нестабилност в региона. Бих искал също така да спомена подобряването на регионалното сътрудничество, което би могло да допренесе за преодоляване на тези затруднения. Сигурността на продоволствията, на осигуряването на храни е също друга причина за сериозна загриженост. Осигуряването на растеж, преодоляване на ефекта върху населението. По този начин бихме могли да преодолеем резултатите от тези събития. Конфликтите в Дарфур, в Сомалия, в други части на африканския род, рок, са много наброй и не съм убеден, че това обяснение е изчерпателно, но те могат да бъдат разрешавани във всяка страна по-отделно и в регионален план по един прозрачен и справедлив начин. Първоначално пиратството бе ограничено в части от крайбрежието на Сомалия. Пиратите извършваха тези актове в сомалийски води. Тези действия обаче се разшириха своя обхват в значителна степен предвид доставките на хуманитарна помощ за Сомалия, и предприятите мерки за осигуряване на сигурност в ден Танзания. Има и други прояви на взаимозависимост, които се отразяват много сега върху страните в Африка. Това са тероризма и миграцията. Какви са действията, които Европейският съюз предприема по какъв начин се ангажираме ние? Основният политически инструмент на разположение на съвета, който имам честа да представлявам днес, е политическият диалог не само с всяка отделна държава, но и с заинтересованите страни в региона, като Африканския съюз, Обединението на арабските държави, Китай. Това са важните страни. Политическият диалог означава ангажимент за спазване на споразуменията от всяка една от страните в региона. Този диалог протича с помощта на представителите на мисиите на Европейския съюз в отдалните страни. Това е важен инструмент на съвета, тъй като ни дава пряк досек с представителите на тези страни. Това е една възможност да изслушаме техните становища, но също така и да разясним какви са нашите възприятия и да изразим своята загриженост по определени въпроси. Става дума за най-вече за властимащите и за правата на човека. Освен това, съветът разполага и с инструментариума на европейската политика за отбрана и сигурност. От 2008 година насам съветът използва този инструмент за борба срещу пиратството. Най-напред чрез а, координацията на ЮНАВКО и също така чрез операциите по мореплаването. Най-накрая използват се и финансовите инструменти на комисията, като мерките и инициативата за стабилност в Африка. Няма да навлизам в подробност разясняване на тези инструменти. Съвместно с Европейската комисия винаги сме се стремили да увеличаваме ефективността от предприятите мерки. С нетърпение очаквам да чуя вашите препоръки и предложения. Благодаря. А сега ще дам думата на комисаря госпожа Фереро Валдне. Господин председател, господин заместник председател, уважаеми членове на парламента. Ние, нашето внимание вече беше привлечено през едината година от африканският рок. И по време на настоящия дебат. Аз замествам колегата Луи Мишел, който не може да бъде тук, но който следи проблемите в Африканския рок с голям интерес. Разбира се, това а, ни засяга директно. Ние трябва, например, да мобилизираме нашата, а, нашите морски военни сили, за да се борят с пиратството в този район. Именно за това ние се радваме на инициативата на парламентарната делегация, която посети района и издаде доклад, както и резолюция, която ние също подкрепяме цялата ситуация в страните в Африканския рок не може да бъде разгледана отделно от регионалната динамика. Трябва да продължим да окоръжаваме един глобален подход, а също така да се борим за повече сигурност, стабилност в региона. Важно е да се спазват основните елементи на договор от Котону и да се борим срещу бедността. Нека да се спра на някои отделни елементи, преди да кажа каква е общата ни стратегия за африканския рок. Нека първо да кажа няколко думи за Етиопия и Еритрея. Етиопия заема стратегическо, политическо и економическо място в региона. Тя и ние трябва да подкрепим Етиопия в усилията и за борба срещу бедността, където вече има голям напредък. Регионалната сигурност, а също и е, напрежението между делните общности е един от основните проблеми в областта, особено в Огаден, където имаме големи проблеми с е, ограничаване на правата на населението. Имаме тревога, тревоги относно човешките права и а, всичко това е следствие от изворите през 2005 година, ние следим отблизо подготовките за изборите през 2010 година и а, в това в тясно сътрудничество с НПО, както и с лидера на опозицията господин Пиртокан Мидекса. Ситуацията в Еритрея е тясно обвързана с ситуацията с съседна Етиопия. Ние се тревожим за нарушаването на човешките права, както и нестабилната економическа и социална обстановка. Има много мнения, според които трябва да се продължи настоящата социална програма за подобряване на условията на живот на населението. Диалога, който започна през 2008 година, ни дава вече добра база за работа с еритрейските власти. Ние очакваме положителни и то видими стъпки е, в Еритрея в тази насока. В вашата, вашата проекторезолюция се говори за виртуалната демаркация на границата, която трябва да се реши по, от Комитета по границите. И, а, но това няма да бъде решение на проблема, ако не водим диалог и ако не одобряваме и насърчаваме диалога между двете съседни страни. Ситуацията в Джибути е част от глобален контекст и ние имаме нужда от глобален отговор, който обаче ще дойде от местните действащи лица. Сега етиопските войски се оттеглят от Сомалия и сътрудничеството между Етиопия и Еритрея в сомалийският мирен процес ще бъде важна стъпка от мира. Относно Судан, господин председател, напълно споделям вашият анализ и анализа на парламентаристите, които са посетили Судан. 2009 година ще бъде жизнено важна година за бъдещето на тази страна. Продължаването на насилието в Дарфур както и трудностите при прилагането на мирното споразумение между Севера и Юга, могат да дестабилизират още повече страната и целия регион. Трябва да продължим да водим силен диалог и да окажем силен натиск върху властите в Хартум, за да имаме нужното сътрудничество, както по споразумението Север-Юг, така и за целия мирен процес. Тези власти, както и други важни власти в Судан, имат отговорности, те трябва да ги поемат. В Дарфур трябва да се сложи край на насилието и на военните операции и трябва да се води диалог за мир. И а, всичките тези процеси трябва да се случат в предварително набелязаните дати а също така и да се даде, да се окаже помощ на хуманитарните, на хуманитарните конвои. Правителството в Хартум, както и това в Судан, трябва да започнат да водят диалог и да а, забравят противоречията относно, например, споделянето на приходите от а, нефта и други. Иначе след 2009 година ще имаме пак същия сценарий на насилие. Относно Сомалия. Мирният процес е в много решителна фаза. Президентът Юсов и отеглянето на етиопската армия в момента водят до крайна сметка нов, несигурен период. Но мисля, че като цяло почвата е, е подходяща за, за почването на мирен диалог. Процесът Джибути е, е започнат и евентуално ще имаме избори, надявам се честни, за да имаме избор на е, парламент. Няма друга опция за Джибути. И споразумението, ако, до, ако не се спазят тези условия, споразумението за, за мир ще надали ще се установи. А каквото, каквато и да е същността на международните сили, било то за стабилизиране или мироопазващи сили, или подсилващи сили, тази международна сила трябва да се фокусира върху прилагането на споразумението от Джибути. Комисията отговори положително на мобата за повече финансова помощ на, в, и подкрепа на Амисом. И накрая, колеги, Относно африканския рок, аз лично оценявам подкрепата на парламента, както инициативите на комисиите. Нашите инициативи се базират на стратегията от 2006 година, която беше приета с убеждението, че проблемите в този район могат да се решат само ако имаме глобален подход. Именно за това установяваме добри отношения с ИГАРД, които играят също важна роля за прилагането на споразуменията. Също така имаме конкретни проекти, които могат да бъдат развити и евентуално бъдат представени на бъдещата конференция на дарителите. Участието на Еритрея в регионалните динамики е жизненно важно за цялата стратегия за мир в този район. Разбира се, трябва да си сътрудничим с местните държавни и правителствени глави, включително президентът Исаяс, както и с другите власти, еритрейските власти и да продължим процеса на помирение. Благодаря ви. Бях малко дълга, но има толкова много страни, които трябваше да засегна, че трябваше да кажа по нещо за всяка. Благодаря. Тук нямаме специални ограничения, така че нека сега да започнем дискусията и първият оратор ще бъде господин Качмареко. От името на ЕНП давам ви думата. Две минути. Господин председател, госпожа комисар, благодаря за изнесената информация. Този въпрос надскача своите географски граници, защото това, което се случва, се отразява и на други части на Африка. Като член на делегацията, която наскоро посети региона и аз тук си давам сметка колко сложни и замобързани са въпросите в африканския рок. Съответно и този въпрос е също толкова сложен. Имаме три основни, но доста широко обхватни въпроса. Регионалната сигурност, сигурност на продоволствията и също така демокрацията и доброто управление. Убеден съм, че основната предпоставка за подобряване на положението добрата воля и диалога между ръководителите в региона, политиката на Европейския съюз за укрепване на институциите в Африканския рок е правилна, но ако не участват всички важни заинтересовани страни, няма да бъде постигнат резултат не можем да изискваме от една страна в този диалог да постигне нещо, ако другата не желае да влезе в разговор с нея. Не бихме могли да осигурим успех. Би трябвало политическите ръководители да си дадат сметка, че освен политическата власт, те имат и своята отговорност това не е нещо, което е свързано само с нашите особени европейски ценности. Би трябвало да се придържат към определени общочовешки ценности, като например свободите всяка развиваща страда би могла да сработи добре, ако не отхвърля тези основополагащи права. Трябва да има добра валя по отношение на Европейския съюз, но същото време те да защитават и собствените си интереси. Има различни виждания за това как да се осъществи развитието, но ценностите са едни и същи и би трябвало те да бъдат съблюдавани в целия африкански рок. От името на социалистите давам думата на госпожа Гомеш. Благодаря. Мисля, че трябва да вземем важни е, стъпки, като се има предвид фактът, че а, има неспазване на член 9 от споразумението от Котону, свързан с човешките права. В Етиопия, например, хората страдат от много нарушения на човешките права. Тук на 29 декември, например, госпожа Биртокан Микдекса беше осъдена на доживотен затвор за това, че отказала а, зала, а, публично амнистията. Трябваше да бъде освободена с, заедно с други затворници, политически затворници, след това Етиопския парламент беше приел закон за а, хуманитарните организации, като по този начин едва ли не наказа всички а, подобни неправителствени организации. А, то, това са срамни постъпки. А що се отнася до Сомалия? Отсъствието на интерес от страна на международната общност за събитията там е същинско престъпление. Морската мисия, която беше решена, която трябва да се бори с пиратството, няма да бъде нужното решение, няма да даде нужното решение. Ако ние, всички останали страни от международната общност, всъщност не се борим срещу корените на това пиратство. Трябва да имаме дипломатически подход и не можем да разрешим така всички а, конфликти. Такъв е случай и с Судан, по-специално Дарфур. Говорим с много красиви приказки, но нека да спрем с приказките и да започнем да действаме, за да се спре безнаказаността на тези престъпления. И Международният наказателен съд издаде заповед, наказателна заповед срещу, срещу президентът на Сомалия. А сега от името на на господин Ваник давам думата. Благодаря, господин председател. Вътрешните регионалните конфликти продължават да подкопават мира и регионалната сигурност. Те създават катастрофи и парализират развитието на този стратегически важен регион. В същото време всеки конфликт подчертава колко крехки са държавните институции. Липсва лидерство, липсва демократично управление. И това се съдържа в доклада на делегацията на Европейския парламент. Как да се постигне демократизация, да се уважават националните и международните правни норми и да се постигне помирение. Що се отнася до Сомалия, бихме искали да обърнем а, внимание на това, че оттеглянето от властта на бившия президент Юсеф се създадоха огромни възможности Време е вече да се съберат отделните части и най-после да се изгради мир в Сомалия. Това е ключов фактор за изграждане на доверие и за циментиране на процеса на умиротворяване. Освен това, задължително е Европейския съюз да подкрепи възобновяването на действието на миропазващите сили на Африканския съюз за да могат да се след, за да могат те да вземат мястото на силите, които ще се изтеглят от Могадишо. Назряло е времето за промени в Сомалия. Трябва да се възползваме от тази възможност. Сигурността, вакуума във властта трябва да бъде попълнен, запълнен. Иначе този вакуум ще остане в Сомалия. За зелените давам думата на господин Мигел Иро Хорвага. Благодаря ви, господин председател. Да, наистина, африканският рок е барутен погреб в днешно време, не само за нестабилността в Судан, в Сомалия, но и поради положението, което съществува в трите държави, които имахме честа да посетим с колегите Хътчинсон и Гаман. Еритрея, Джибути и Етиопия а, имат а, един общ елемент, това е бедността. И а нормите а, за зачитане на правата на човека са изключително ниски. Етиопското правителство а, подчерта, че повече от а, 6 милиона а, граждани в страната са на ръба на бедността. Всъщност те са два пъти повече и това е хуманитарна криза. А, има и политически затворници в трите държави. В затворите на тези държави е пълно с политически затворници. И ние наистина трябва да се заемем с този проблем. Има конфликт между Еритрея и Етиопия. Повече от две е, хиляди военни участват в този конфликт и е, няма е, да пропусна да поздравя е, господин Мишел за неговото участие в зоната, защото той се опита да започне политически диалог, който трябва да бъде поддържан, развиван и наистина трябва да бъдем особено твърди, за да защитим правата на човека. Особено по спрямо тези е, правителства с оглед на отношението и към неправителствените организации. Благодаря ви. От името на Обединената левица, господин Флугер, за една минута. Е Благодаря. От коледа насам поставяме акцента върху мисията Аталанта – с тази мисия Европейския съюз, така както и Съединените щати, ООН и Русия, като че ли допускат грешка, опитвайки се да третират с военни средства съществуващите проблеми. Кушнер каза, че е същински шанс да действаме в този район с тези средства. Но всъщност средствата са лошо разпределени. Например, когато имаме европейски риболовни кораби, които а, действат в този район. Нека да не забравяме, че над 16 000 души са загинали след началото на нашата мисия – В Джибути имаме авторитарен режим и не с военни кораби ще успеем да разрешим този проблем. Благодаря. А сега давам думата на господин Фон Вогал за да мине. Господин председател, драги колеги, Сомалия е една държава пред разпад и всичко свързано с това като последствия. Вие е, подчертахте това, Анна Гомес. Пиратството, пиратските е, акции са само една страна на този проблем, макар и особено важна. Наистина, пиратската дейност е силно застъпена в този район но трябва да предпазим европейските моряци. Това е в интерес на Европейския съюз, на неговите граждани. Не трябва да забравяме и операцията Аталанта, която е особено важна в рамките на нашата политика. Под ръководството на Великобритания се провежда под командването на адмирал Джонс. Целта е да се гарантират доставките на хранителни продукти, така че те да стигат до Сомалия. Но трябва да се предприемат и необходимите мерки срещу пиратите. Проведохме разговор във връзка с тези операции, но все още не съществуват подходящите условия. Трябва повече самолети, които да осигуряват наблюдение на територията, повече кораби, подсилване на флота но ние държим да бъде успешна операция Аталанта, за да допринесем, е, колкото и назначителен да е този принос, към е, решаването на е, проблема в Сомалия. Благодаря ви много. А сега ще дам думата на госпожа Крецо за минута и половина, господин. Председател, госпожо комисар, е, бих искала да е, поздравя колегите, които участваха в тази е, важна мисия в един от най-бедните и най-опасните региони в света. Мисля, че африканския рок и държавите в тази част наистина населението страда от наводнения, от глад. Дарфур също един регион, където се разиграват трагедии, 2 милиона души са убити там. Джибути също сред най-бедните държави и конфликтите са многобройни в тази част на света. Нестабилността на този регион е част от проблемите, е в основата на тези проблеми, а умиротворяването на този регион трябва да се извърши с участието на Африканския съюз и на други организации. Европейския съюз трябва да подкрепя тези организации, така че да се сложи край на конфликтите. Тези държави се нуждаят от по-открит диалог и решаване на проблемите, свързани с природните ресурси, Европейският съюз трябва, разбира се, да участва по-активно в борбата срещу нарушаване на човешките права и трябва да се спазва споразумението от Котону. Благодаря много. Благодаря сега господин Оли Шмидт. Господин председател, на 23 септември 2001 година шведският гражданин Давид Изък беше отвлечен от дома си и беше хвърлен в затвора, без да е съден, защото излъчваше независима информация, независими новини – Днес трябва да окажем натиск върху Еритрея. Недопустимо европейски гражданин, журналист, да бъде така третиран от този лош режим. Режим, който получава хуманитарна помощ от Европейския съюз. Време е Европейския съюз да действа. И да постави условия за получаване на тази помощ за развитие не можем да приемаме фундаментални човешки права да бъдат нарушавани така. Наш журналист да бъде хвърлен в затвора, без дори да е съден и без да има някакво обвинение. Ние трябва да настояваме и да изискваме журналиста да бъде освободен. Това е наше изискване. Благодаря ви. Ева Брит Свенсон, една минута. Госпожа Ева Брит Свенсон за една минута. Благодаря, господин председател. Съгласна съм със своя колега от другата група. Бих искала да призова за освобождаването на Давид Исак. Това е човек, който е арестуван вече 7 години, държани при ужасни условия и се радвам, че най-после разполагаме с текст за безусловното му освобождаване. Това е предложение за резолюция за безусловното освобождаване не само на този човек, но и на други журналисти. Какво са направили тези хора? Просто са говорили в подкрепа на демокрацията. Това е тяхното престъпление помощта за развитие за Еритрея трябва да бъде обвързана с конкретни условия, като освобождаването на задържаните журналисти на Давид Исак. Трябва да бъдат поставени условия за отпускане на помощ. И това е един от начините да се налагат санкции съобразно международното право. Африканският рок е една катастрофа, която не се преодолява. Там имаме глад, а, нарушаване на целостта на околната среда. Правата на човека се нарушават редовно. Гражданското общество е твърде слабо. Етиопия, Еритрея водят спор за територии. Може да избухне конфликт във всеки един момент. Положението в Сомалия се. състои от различни актове на насилие и а, подаване на оставка на скорошния президент. А, извършват се актове на пиратство по сомалийското крайбрежие. Правят се предложения за извършване на военни действия като панацея, което би било грешка. Президентът Клинтън изпрати войски в Сомалия. Това се оказа още една катастрофа. Единственият оазис на надеждата, според мен, е в Сомалиленд, което е било протекторат на Британия. През 60-та година извоюва своето независимост, но отново а, попада в ръцете а, на воюващи фракции. Хората в Сомалиленд извлякоха ползите от съществуването и изграждането на институции, въвеждането на своя собствен национален флаг – и валута. От името на своята политическа група искам да кажа, че е време международната общност, водена от Африканския съюз, да подпомогне усилията на Сомали Ленд за независимост. Това усилие трябва да бъде подкрепено от Запада, за да се осигури стабилност и напредък в един регион, който е в прегръдката на хаоса. И ние тук в Европейският съюз не бива да си затваряме очите пред очевидните факти и е, да поступим по начина, по който признахме независимостта на Косово. Е, Благодаря. С това изчерпваме списъка на желащите да се изкажат. Сега минаваме към процедурата по привличане на вниманието. Първи господин Николеско. Благодаря ви, господин председател. Европейският съюз е, наистина има всички основания да се притеснява положението в Сомалия, където наистина има е, управленски вакуум и може би милициите ще го запълнят. Е, след отеглянето на трите хиляди военни, Мисиите на Африканският съюз също могат да бъдат застрашени в близки, близко бъдеще. Не мога да кажа, че патрулирането по морето е, не е успех. Успех е, но всъщност това е лекуване на симптомите, а не на, сама, на причините на заболяването. Международната общност трябва да действа, Европейския съюз трябва да действа в този регион, така че да се постигне стабилизиране. Благодаря. А сега господин Назар. Благодаря, господин председател. Европейският съюз има многобройни отговорности в Африканския рог – Нестабилността превърна района в източник на тревоги. Първото от тях е свързана с пиратството по сомалийските брегове. Това пиратство засяга важен търговски поток за Европейския съюз. И пиратите е, са все по-добре оборудвани, екипирани от е, чисто техническа гледна точка и а, осъществяват все по-бързи атаки и по-бързо бягат към бреговете. Ние не можем по никакъв начин да упражним контрол на териториалните води. Но и но международната общност като че ли нищо не прави. Но така или иначе пиратството е против каквито и да било закони, на която и да било държава. А ние нямаме почти никаква възможност да направим нещо, да се променят законите на Сомалия. Но трябва да се борим срещу пиратството. Благодаря. Okay, uh, I think let me first react to... А сега Нека да отговоря на направените забележки. Оле Шмидт и Ева Свенсон говориха за журналиста Давид Исаак. Да, ние се опитваме да направим нещо в Еритрея, за да го освободим. Ана Мария Гомеш попита за госпожа Бирцукано на опозицията, от опозицията. Да, ние сме добре запознати с този случай, както и с размириците след изборите през 2005 година, когато тя беше арестувана. И с историята с амнистията за 2007 година. Госпожа Бирцюкам. е наистина проблематичен случай. Ние следим отблизо нейният случай. И искам да направя, може би, пет кратки заключения. Първо, нека да ви кажа, че оценяваме работата на делегацията, която беше в региона. Елин Хачесън, Филип Качмарек, господина Мизага и другите. Първо, мисля, че под чешко председателство работата по този въпрос ще продължи. Със сигурност няма да успеем да приключим с цялата стратегия на Европейския съюз за Африка, но ще продължим в същата насока, както нашите предшественици. Разбира се, най-важната ни задача ще бъде ограничаването и намаляването на пиратството и ние силно оценяваме усилието на френското председателство, което направи първата голяма стъпка, като разположи първата евроморска сила в района. И още веднъж оценяваме това силно ангажиране от страна на Европейския съюз. Второ, втората ми забележка относно мисията Аталанта, която вече се бори успешно срещу пиратството, видимо намаля броя на, на пострадалите от пиратите кораби. И ефективността на операцията вече е видима. Разбира се, това е краткосрочна мярка, но беше нужна такава. Третата забележка да намерим дългосрочно решение е на въпроса с Сомалия. Съветът подкрепя напълно процеса от Джибути за, транзиция, за, за временното правителство в Сомалия. И Етиопия започна да се оттегля от Сомалия. Това е много важна стъпка при прилагането на процеса от Джибути. Има има известна загриженост относно осъществяването на този процес, но Европейския съюз ще продължи да оказва подкрепа на Африканския съюз и е, силите, от, изпратени от него там, Амисом, е, през 2008, декември 2008, близо 20 000 са войските, броя на войските изпратени там. Те ще, са, ще останат в рога на Африка и през 2009. Също ще продължим да водим междуправителствен диалог за развитието и подобряване на ангажираността на Судан, в този е случай, за спазване на мирното споразумение от 2005 година. Надяваме се да си сътрудничим с правителствата в района за постигане на мир и е, стабилност. И накрая искам да ви кажа, че преразглеждането на стратегията за рога на Африка от страна на комисията ще започне по време на нашето председателство, което още веднъж потвърждава факта, че ние наследяваме свършеното от предишните председателства. Благодаря. Благодаря, господин председател. Позволете ми да направя няколко коментара на тази кратък, но важен дебат. Първо, за Сомалия. Слушах с огромен интерес вашите коментари и предложения и бих казала, че съм окоръжена от това, че Имаме единно мнение по положението в региона. Необходима ни е подкрепата на цялата международна общност, обаче, включително и администрацията на САЩ, а също така и ключовите фигури в мисюманския свят, за да търсим стабилно политическо решение в Сомалия, за да можем най-после да сложим край на невъобразимите страдания в този район ще окажем пълна политическа и финансова подкрепа на процеса от Джибути. Напълно съм съгласна с госпожа Ана Гомеш, че страните в Африканския рок е, имат много сериозни проблеми с спазването на правата на човека. Изключително сме разтревожени от тези големи предизвикателства, но ние смятаме, че ще бъде много е, трудно да направим една по-обща е, оценка на споразумението от Котоно. Поддържаме доброто държавно управление, правата на човека, политическия диалог. Това са важни желони. Що се отнася до доставките на храни и прехраната, това е един от приоритетите на резолюцията на Европейския парламент. И в този контекст, господин председател, бих искала да подчертая, че в допълнение към пакета от предложения има и други възможности по линия на този инструмент 100 милиона евро от 2009 до 2011 година година. И в заключение позволете ми да кажа, че сме напълно наясно с положението на шведския гражданин Исак, който все още е задържан в Еритрея. Моят е, колега Луи Мишел разговаря с президента Исайз е, по време на последното си пощение през юни 2008 година. Е, води се тиха дипломация, конкретно по този случай. Разбира се, мога да ви уверя, че нашия ангажимент остава а, по посока на спазване на правата на а, човека в а, Еритрея и това остава важен въпрос за нас. Благодаря. С това приключваме дебата. Бих искал да ви информирам, че получих общо предложение от 6 политически групи ЕНП, ПЕС, САУДИ, Зелените, ЮН и Гласуването ще бъде утре. Минаваме към следващата точка в дневния ред, а именно изявление на съвета и на комисията относно стратегията към на Европейския съюз по отношение на Беларус. Най-напред ще дам думата на представителя на съвета, заместник министър-председателя Вондра.